да подчертая колко се радвам да работя с тези колеги и много се радвам, че този компромис всъщност отразява нашето гласуване. Благодаря. Може да си представите е, за това колко се разстройвам, че не можах да е, участвам накрая, така че искам да поздравя най-сърдечно докладчика Катрин Траутман, е, колегата Кастио и Мал Малком Харбър за извършената работа, да благодаря на комисията и особено да благодаря на комисаря Рейдинг за отличното сътрудничество в един такъв труден процес и да кажа, че за мен щеше да бъде удоволствие да мога да приветствам и съвета в този важен дебат, които ще да могат да ни обяснят по-добре някои правни аспекти на този дебат. И сега гласуването ще, премин, ще бъде утре. И сега преминаваме по общия дебат, общите изисквания по Европол. От името на докладчика господин Николсън, 4 минути. Thank you very much indeed, uh, Mr. President. Благодаря, господин председателю. За първи път оцелих момента. Искам да се възползвам от тази възможност да се извиня от името на колегата, на колегата, който не може да бъде тук. Това е Тимати Къркхолп. Затова ще изчета мъдрите му слова, които той е обмислил и записал. Той е докладчик по два доклада на Комисията по граждански свободи. Първо ще говоря за решението на съвета за приемане на правилата за поверителност на информацията на Европол. Правилата, които ще бъдат заложени, ще бъдат с цел мерки за сигурност към цялата информация, която се обработва от или посредством Интерпол. Т.е. да има един общ стандарт за защита на информацията, която преминава по комуникационните канали между Европол и националните бюра. Другите докладчици по пакета Европол като че ли прекараха доста сложни времена, свързани с графиците по отношение на тези доклади. Имаше съвет, е, решение на съвета, но вече и Лисабонския договор е факт и затова не е нужно по този въпрос да се водят преговори с съвета и комисията. колегите и, и господин Кърхоп искат да се отхвърли текста на съвета. Той подкрепя целта на решението на съвета, тъй като ние сме за това да има по-добър обмен на информация и да се признаят плюсовете на Интерпол по отношение на противодействието на престъпността. Искаме обаче Интерпол да бъде малка агенция, за да бъде максимално ефективна и ефикасна и освен това, всяка една суверена държава има права а, за свои правоохранителни органи. За това, слизането сила на Лисабонския договор и въздействието му върху полицейското сътрудничество, докладчикът и другите докладчици в Комисията по граждански свободи считат, че не трябва да има изменение по решението на Интерпол, докато такива мерки не се приемат по новата, рамкова, новата законова рамка, Лисабонския договор. Председателя прекъсва оратора. Моля ви, а, малко по-бавно четете. С удоволствие казва оратора, аз имах проблеми с предходната си реч. В моята страна говорим доста по бързо, отколкото мислим както сте забелязали. Но докладчикът призовава съвета да отегли своето предложение, което е записано и в доклада, и съвета и комисията също са призовани да излезат с комисия пред пленум с предложение за нарушение за Европол, което да бъде подадено 6 месеца след влизането в сила на Лисабонския договор. Сега искам да говоря за втория доклад, който е по инициативата на Кралство Швеция, Кралство Испания за приемане на рамко решение съвет относно акредитация на дейността на лабораторията за криминалистични анализи. Тази инициатива на Кралство Швеция и Испания е свързана с това лабораторията да работи добре, да бъде акредитирана от съвета за акредитация, за да има противодействие на престъпността и по-добро сътрудничество между пребиваващите органи последните години. Обменът на информация в тази сфера и в сферата на правоприлагането са приоритет за Европейския съюз и държавите членки, що се отнася до предотвратяването и противодействието на престъпността. Идеята на това решение е резултатите от лабораторни изследвания да бъдат признавани като еквивалентни на лабораторни тестове в други държави членки, като по този начин се гарантира правната сигурност а, на заподозрените и подобрява съдебното сътрудничество, така че резултатите от една лаборатория да се използват в други държави членки. Лабораторните дейности трябва да бъдат акредитирани от акредитационния орган, за да отговарят международни стандарти и в рамковото решение ще се запише, че става дума за дактилоскопични изследвания и ДНК тестове и проведените изследвания в други държави членки ще бъдат признавани за еднакви с тези на националната такава лаборатория, но всяка отделна съдебна власт ще трябва по собствено осмотрение да преценява тежеста и валидността на тези изследвания, в зависимост от националното законодателство. Знам, че закъснявам, но ми остава малко време, а, още един параграф. Подкрепяме рамковото решение на съвета, но отново има проблеми по отношение на правната база, по отношение на тази инициатива. С влизането сила на Лисабонския договор, ние искаме да се отхвърли желанието на е, Швеция и Испания. Правната яснота е неясна, като се има предвид Лисабонския договор. И този доклад ще бъде подаден отново по-късно, когато правната основа се изясни. Това може да даде възможност на тази важна тема да бъде разгледана по-подробно и по-детално. Като знаете, график, който беше наложен, не даде възможност на Европейския парламент а, да се справи с тази тема по надлежен начин. Благодаря ви за вниманието, господин председател. Благодаря, казва председателя. Уважаеми колеги, искам да говоря на унгарски. Е, поех председателството. Господин Никълсън говори малко по-дълго. Надявахме се по-бавно да говори, но пък то беше бързо и дълго. Госпожа Инфелд. Благодаря, господин председател. Аз съвсем накратко ще се изкажа, така че ще компенсирам просроченото време на господин Никълсън. Уважаеми колеги, договорът от Лисабон ще влезе в сила, ако смятам правилно, след 7 дни и 5 часа, считано от сегашния момент. И трябва да кажа, че прибързаността на съвета да приеме дълга поредица решение е малко смущаваща. Смущаващо е, че тук а, виждаме празно място вместо представител на съвета, за да проведем обмен на мнения. По същество а, приемам предложенията на предишния оратор. Разбира се, ние подкрепяме развитието на Европол. Искаме Европол да е силна организация, да може да действа и да се бори срещу престъпността. Същевременно искаме Европол да бъде обект на демократичен контрол. За това и подкрепям предложението на преждеговорившия, а именно да призовем съвета да оттегли предложенията си за Европол и след не повече от 6 месеца за предпочитане по-рано да внесе нови предложения съгласно договор от Лисабон. И най-сетне по конкретната тема на моя доклад – правила за прилагане, регламентиращи относно отношенията на Европол с партньорите, включително обмен на лични данни и класифицирана информация. Искам да чуя от съвета, макар и той да не е представен тук, как се преценява правното основание. Според правната служба на Европейския парламент не е правилно избрано правното основание. Надявам се някой да може да ни отговори, все пак от името на съвета. Благодаря. Председателят. Следващият ни оратор е господин Албрехт. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с изказалите се преди мен. Мисля, че би било смислено, ако съветът отново представи предложенията си в контекста на Лисабонския договор. Тези въпроси трябва да се по тези въпроси трябва да се водят дебати и да се взема съвместно решение в Европейския парламент. Именно и само тогава Европол ще бъде една лег... лег... легитимна организация единодушното отхвърляне на позицията на съвета от Европейския парламент доказва ясно, че разпоредбите на договора трябва да бъдат приложени. Твърде дълго политиката на вътрешната и външната сигурност беше е нещо, което се изработваше при закрити врата. Необходимостта и пропорционалността на взетите мерки, включително по кризи в Близкия изток, бяха оспорвани подкопаваха се прави, правата на гражданите. Това доведе до сериозно изкривяване на принципите. Минималните права са нещо, по което няма общ общо и нееднозначно разбиране. Това се отнася особено в работата с, с трети страни, особено с организации като Европа, Евродак, Шенген. Това са организации, в които се събира все повече и повече данни, които се използват по най-различен начин. Никой в Европа не знае кой използва, съхранява или предава някакви данни за някого, кога и къде. В миналото имахме принципи по тези въпроси, но това вече не е така. Когато говорим за трети страни, ние не говорим за Норвегия и Швейцария, говорим за Штатите, Русия и други подобни държави. Кой ще гарантира правилната защита на данните в тези държави? Мисля, че Европейския парламент има задължение да защищава основните права на гражданите, особено особено в международното сътрудничество. Ние трябва да защитим граждан, правата на гражданите, като залагаме основните правила за а, запазването, за съхраняването на данните. Това се отнася и за Европол, това се отнася за списъка с имената на пътниците в самолетите, а, данни, които трябва да обменяме с Съединените щати. Необходима е пропорционалност, трябва да се запасят правата на гражданите. Радваме се, че имаме многопартийна подкрепа и очаквам, че ще се проведе една дискусия по правата на човека. Това очакват от нас нашите избиратели. Благодаря, господин Албрехт. Четири минути, господин Диас Дамера. Благодаря, господин председателю. Пакетът за Европол покрива четири проекто решения, които са свързани с решение на съвета. Подобно на моите колеги, искам оттегляне на предложенията на съвета за текст. Искаме по-видим парламент. Лисабонският договор трябва да бъде приложен и по отношение на предложението за Европол. И това трябва да стане по един балансиран начин. Защо отхвърлям текста на съвета? Искам да кажа нещо за целта на моя доклад. Е, сред основните цели на Интерпол е събирането, съхраняването, анализирането, обработването и обмена на информация. За изпълнение на такава мисия е важно компетентните органи в държавите членки да изпращат цялостна информация, която е и актуализирана и вярна в Интерпол, за да може да се използват оптимално аналитичните способности на Интерпол. Що се отнася до решението или проекта за решение на съвета, както е записан и член 2, там се говори за анализ на данни за изпълнение на 14 член от решението. Там се говори за 19 вида аналитични работни досиета. Всяко едно от тях е база данни, които са свързани с определен вид престъпен състав. Всяка база данни е свързана конкретно с конкретна оперативна подкрепа, която може да се предостави от Европол във връзка с неговите компетенции. Тези аналитични работни досиета са всъщност единствено инструмент за събиране, анализиране и предоставяне на информация, независимо дали тя е свързана с лични данни или оперативна информация. Става дума за основни принципи по отношение на техническите мерки и правила за тяхното използване. Необходимостта за събиране и обработка на информация изисква един правен инструмент, който да гарантира зачитане на основните права. И то пълно зачитане на тези права на гражданите на Европа и в същото време и разгръщане на функциите на Интерпол. И за това се питам дали тази правна база, която те искат да използват, е подходяща. В това отношение, господин председател, ролята на Европейският парламент, който представлява гражданите на Европа, не може да бъде пренебрегвана. Нашия парламент е длъжен да изпълнява своята контролна функция, имайки предвид влизането в сила на Лисабонския договор. Ние би трябвало да участваме равностойно в този процес и особено, що се отнася до сигурността на гражданите на Европа и гражданските свободи. Затова ще се обърна към уважаемите колеги а, с молба да отхвърлят инструментите, предложени от съвета, ако искат да помогнат на Интерпол, докато съветът не даде възможност на парламента да участва активно в този процес. За това искаме от съвета и комисията да отеглят своето предложение и да излязат с нов проект, който да отговаря на изискванията на Лисабонския договор. В други моменти ще дам повече подробности по своята позиция. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателя. И сега следващия оратор, госпожа Алфано. Четири минути. Благодаря, господин председателю. Искам да говоря за Европейската мрежа за превенция на престъпността, създадена съгласно решение на съвета от 2001 година. Целта е да се засили сътрудничество, обмена на информация, на опит на европейско равнище – да се обменя добра практика, организиране на конференции, семинари, срещи, и различни инициативи, за да може по най-добрия начин да се обменя информация и опит. Комисията и съвета също трябваше да изиграят своята роля за тази европейска мрежа на основата на точки за контакт. В комисията и в държавите членки с по е- най-малко един представител на държава членка. Контактните точки също така поемат задачата да привличат специалисти, учени, изследователи, преподаватели, неправителствени организации и гражданското общество в мрежата. Европол, Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите също участва. 2005 година беше е, извършено вътрешно преобразуване на мрежата и бяха създадени е, два постоянни комитета. Отговорността е, за поддържане на мрежата беше възложена от Комисията на Обединеното кралство. Беше направена и последваща оценка на Европейската мрежа за превенция на престъпността, в резултат на което се укрепи секретарията и бяха потърсени решения за преодоляване на проблема с ресурсното обезпечаване. През март 2009 година беше публикувана външната оценка на мрежата и нейната дейност. От една страна беше подчертано значението на целите на Европейската мрежа. За съжаление обаче, там се посочва, че организационният капацитет на мрежата е недостатъчен и не са постигнати целите. В три посоки могат да се потърсят слабостите ресурси, секретариат и ангажираност на държавите членки. Оценката също така посочва като е възможен сценарий разпускането на европейската мрежа. Както казах, това са констатациите в външната оценка от март 2009 година. Беше създадена работна група, за да преосмисли дейностите, е, целите и бъдещето на европейската мрежа. Може да се финансира нейната дейност е, от е, фондовете на общността. Въпреки, че някои държави членки искат мрежата да бъде разпусната, други държави членки дадоха своите предложения за реформиране на мрежата. Шведското председателство и постоянното представителство на Швеция се заеха с изработването на програма като част от програмата на председателството. Неприятно ми е, че тази вечер няма представител на шведското председателство – след като именно Швеция взе толкова при сърце развитието на европейската мрежа. Националните представители могат да образуват управителен съвет, като не бива да допускаме грешката да не разграничим националните представители от точките за контакт. Много жалко е, е че е, научните, академичните е, среди по един или друг начин бяха изтласкани в страни от мрежата. Връзките с тях са прекъснати, няма връзка между мрежата и Европейския парламент. Също така не се спазва изискването националните представители да могат да ползват чужди езици, въпреки че това първоначално беше поставено като изискване. Поради всички тези причини Европейската мрежа не можа да постигне целите, за които в крайна сметка беше създадена. може да се каже, че имаше и примери е, за умишлен саботаж е, в дейността на мрежата. В края на краищата тя е за обмен на опит, на добра практика. А, а е, някои национални представители използваха просто за безплатен туризъм. В някои случаи националните представители не можеха да общуват помежду си, защото не говорят чужди езици, а превод за техните срещи не е предвиден не се съставя документация. Е, имаше идея да се разработят учебни помагала за е, превенция на престъпността. Това не се получи. Мисля, че трябва да отхвърлим предложението на съвета, особено като имаме предвид е, това, че то никак не е амбициозно. Благодаря. Господин Жак Баро има думата. Благодаря, господин председател. И слушах с много голям интерес различните изказвания а, по, на госпожа Интфелд, на господин Албрехт и на госпожа Алфано. Очевидно, това е един дебат, в който се смесват проблемите с процедурата и основните проблеми. Процедурен проблем е нещо, което аз много добре разбирам грижата на парламента е, и във връзка с влизането в сила на Лисабонския договор. Аз много добре разбирам въпросите, които се повдигат е, в парламента във връзка с известни решения на съвета. Вярно е, че и комисията съжалява, че така се стекоха нещата. Аз е, бих желал да поясня малко тези три теми а, в, пред парламента. Европол, както знаете добре, а, с решение на съвето, което ще замести междуправителственото споразумение, ще има една нова правна рамка и от 1 януари 2010 година ще стане агенция. Вие знаете дългите преговори, които предшестваха това заседание, решение на съвета, подготвителната работа за Изпълнението на това решение тече в момента. Разбирам много добре загрижеността на парламента, разбирам нетърпението да видят тази нова институционална рамка, защото тя ще има по-пълен контрол върху европейската полиция. Би трябвало да извлечем всички полуки от прилагането на сегашното решение на съвета, за да можем да изградим една солидна база, за да може да се изработи бъдещото ни законодателство. Очевидно ще бъде интересно парламента да се свърши и други, и други субекти с решенията, които се отнасят до Европол естествено парламентарния контрол и на националните парламенти върху дейността. Това не ми пречи, господин председателю, да изрази се до съжалението си, че парламента отхвърля решението на съвета което регламентира много важни аспекти на работата на Европол, без които Европол няма да може да действа. Това искам да кажа. Сега по въпроса с лабораторията за съдебно-медицински е, изследвания, за криминологични изследвания. Аз разбирам, че Европейския парламент изисква нови условия за тази лаборатория, комисията е за използване на акредитация, защото това дава възможност да се подобри работата на тези лаборатории. Това е изключително важно. Също така пръстовите отпечатъци, пробите ДНК и колкото а, повече акредитираме тези лаборатории, толкова повече ще нараства доверието на гражданите. Разбирам отново проблемите свързани с правната база. Комисията, както и парламента, смята, че рамковото решение тогава, когато а, става въпрос за член 50 на договора, трябва да разглеждат този член 50 като правната основа. И ние в комисията направихме едно изявление от името на, комиси... на комисията, което е включено в протокола от съвета от 20 по правосъдие вътрешен ред на, от 23 октомври във връзка с вземането на мерки, които ще бъдат пред оценени като уместни. Сега по отношение на разпоредбите на финансовия регламент, комисията готова да подкрепи финансово дейностите на държавите членки във връзка с акредитирането на съдебно-медицински и криминологични лаборатории. Комисията, нещо повече, е готова да оцени прилагането на в този инструмент до 1 юли 2000, 2018 година, както е а, уредено в член 74, новия член 74. По акредитацията разбирам становището на парламента, но тя стъпка в правилната посока, защото тя отчита становищата, изразени тук. А сега по въпроса за Европейската мрежа за предотвратяване на престъпленията. Тук определено смятаме, че трябва да предотвратяваме предотвратяваме престъпленията. Принудителните мерки сами по себе си не са достатъчни, ако искаме да спрем престъпността, организираната престъпност, независимо от това дали на местно равнище или трансграничната престъпност, превенцията е изключително важна. И в неодавна направените предложения от мен по трафика на хора и детската порнография, аз залагам много на превенцията. И госпожо Алфанов, вие сте права да споменете слабостите на мрежата. Вярно е, че едно неодавна направено изследване посочи необходимостта да се работи на европейско равнище в борбата срещу организираната престъпност. И е вярно, че обществените органи, неправителствените органи, и държавните органи искат да се създаде един мултидисциплинарен подход на обмяна на опит и методология. Очевидно, Европейската мрежа за предотвратяване на престъпленията създава политически и организационни пречки. Комисията отчита това но а, в а, и комисията също така увеличи финансирането за секретарията на тази мрежа. Очевидно, както знаете, полицейското сътрудничество е, е обект на особено внимание в Стокхолмската програма. Ние призоваваме за общностно управление на полицейското сътрудничество по силата на Лисабонския договор. Вие говорихте среди неща, които може да прави тази мрежа и дадохте интересни примери на някои от задачите, които биха могли да бъдат сред прерогативите на тази мрежа. Може би някои общи проекти могат да бъдат приложени, например социални, образователни и академични институции. Тук политиката на превенцията е в началната си фаза. Ролите на гражданското общество и на парламента трябва да бъдат по-големи в бъдещето. Очевидно това е неизбежно, тъй като полицейското сътрудничество ще а, влезе в процедурата на съвместното вземане на решение. Ние сме за колкото е възможно по-тясно сътрудничество в съгласие с нормативната уредба. Това е нещо, кое, с което се срещаме всеки ден. И ми е много мъчно да чуя, че тук дебата се съсредоточава повече на процедурата, но аз съм убеден, че бъдещето на влезли в сила Лисабонски договор и с Стокхолм Стокхолмската програма, ние ще бъдем убедени, че ние ще можем да направим много повече и че Европейския парламент ще има своето достойно място в този процес. Благодаря, господин комисар Баро. А сега ще чуем представители на групите. Господин Ван де Камп. Благодаря. Искам да благодаря на заместник председател на Европейската комисия за изказването и за това, което сподели по отделните доклади, които съставляват този пакет. Сътрудничеството има важна цел в Европейския съюз. Говорим и за Европа на гражданите, но трябва да говорим и за правно сътрудничество в Европейския съюз. Противодействието на престъпността в този контекст е сред нашите приоритети. Престъпността работи все повече в трансграничен план и международната престъпност всъщност е по-силна от националната такава. НП защитава една солидна позиция за Европол и Евродак иска да се даде достатъчна значимост на лабораториите за криминалистични анализи. Искаме и демократичен контрол за онези, които противодействат на престъпността. В това отношение искам да обърна внимание върху предложенията, които ще дойдат през едните месеци по отношение на жертвата при противодействието на престъпността. Честно говорим за правата на подсъдимите. Техните права са важни, но аз бих искал да обърнем повече внимание през едните години върху жертвите на престъпленията. Важно е, че... А, извинете. Основните права не са абсолютни. Те трябва да се разглеждат в контекст. И този контекст е правото и то трябва да бъде равносилно и за жертвата, и за подсъдимия. Затова казвам, нека да изчакаме, да спрем до тук, да изчакаме до декември, влизането в сила на Лисабонския договор, да изчакаме нови предложения, в които ще е участвал изцяло Европейския парламент. Благодаря, казва председателя. Сега господин Харгия е, Благодаря, господин председателю. Съществува проблем, защото целият парламент иска от комисията да се обнови законодателния а, пакет. И вие, господин Баро, сте много красноречив, много любезен и в същото време ни уверявате, че а, това няма да се случи скоро. А същевременно проблемът стои. Всичко трябва да е готово към 1 януари до година. На... Аз зная, че вие в момента не можете да а, отговорите, но когато провеждаме изслушвания на кандидатите за а, комисари, трябва да видим дали те възнамеряват да работят по този въпрос. Целият Европейски парламент призовава за нов пакет Парламентът не иска а, да заема водещата позиция, не иска да обира лаврите на други и същевременно съзнаваме колко важно е да се действа бързо. Правомощията ни за парламентарен контрол не ни дават възможност да работим по нови предложения, просто защото такива предложения няма. Има слабости, има пропуски, има правна несигурност. По а, е, всички тези въпроси искаме да вървим напред. В момента Европол работи по действащото законодателство, но аз искам Европол да върви напред. И всички ние в парламента имаме право да се изкажем по законодателното предложение. Когато дойде новия комисар, ние искаме комисарят да поеме ангажимент да се работи по законодателен пакет, за да може да законодателства парламентът. Това е. Благодаря, председателят. Следващия оратор е госпожа Гризбек. Благодаря, господин председател първо по същество, след това по процедурата. Искам да повторя това, което вече беше казано от а, а, доста хора. Ако ние а, говорим за сферата на сигурност и справедливост в Европейския съюз. Това е нещо, което всички искаме. Това е пример на европейски демократичен модел, който изграждаме. Европол е един потенциално полезен инструмент. Но ние смятаме, че а, човешки ресурси е, и тяхното обединяване в борбата срещу организираната престъпност е нещо, което би трябвало да бъде организирано с максимална правна гаранция и с правна сигурност, защото ние удряме направо в сърцето на властта на, е, и, на, и прав, на правата на нашите граждани. От процедурна гледна точка ще кажа нещо, което вече сте чули, но от името на групата на либералите и демократите искам да уверя господин комисара, че работата, която е извършена до този момент не е напразно, но хората, ще, които очакваха толкова дълго време да се появи Лисабонския договор, няма да очакват още и това законодателно решение. Ние трябва да постигнем един текст, който да за, а, зачита нашите процедури. Подобно на Софи Ентвел, аз съжалявам, че съвета отсъства, не е представен. Искам да видим едно ново законодателно предложение. Председателя, господин Ромева и Благодаря. Исках да взема думата като координатор на зелените по отношение на защитата на гражданските свободи и много държах да се изкажа. Европейския парламент трябва да участва в тази тематика. Всички сме съгласни по този въпрос. Трябва да видим как се развиват тези въпроси. Мисля, че имаме право да участваме и за това искаме да изпълним това си право. Искам да кажа нещо и по отношение на лабораторите за криминалистични анализи. Искам да припомня съвсем ясно, че по отношение на координацията, тя трябва да се извършва по един децентрализиран начин. В някои държави членки няма само един център, а няколко такива центрове или лабораторни центрове, подобно на нашите в Испания. Не става дума само за координация между държавите членки, а и реалностите в отделните държави членки. Благодаря, казва председателя. И сега госпожа Вержа. Господин председателю, колеги, ще повторя част от вече казаното. Европейския парламент трябваше да работи по неотложна процедура преди да влезе е, в сила договора от Лисабон. Е, това е, са темите за предоставяне на данни на трети страни, поверителността на информацията на, на, на Европол. Ние тук сме единодушни. Без а, е, и капка съмнение. Всички тези теми трябва да влязат в процедура на съвместно вземане на решения, след като влезе в сила договора от Лисабон. Тъй като борбата с тероризма е приоритет, трябва да направим всичко възможно нашите граждани да не живеят в страх от терористични нападения. Всичко необходимо трябва да се направи, за да се засили полицейското сътрудничество. Но това не бива да се случва при старите условия и да нарушава основните права на неприкосновеност на личната сфера, на движение и на словото. Бих искала да кажа, че ако се борим с престъпността, не бива да мислим само за репресивни, принудителни мерки. В името на демокрацията трябва да бъдат защитени и основните е, права с е, строги мерки за сигурност само тогава, когато те са необходими. Необходима ни е категорична, ясна правна рамка за полицейското сътрудничество и поверително третиране на предаваните данни. Също така следва да се спазва принципа на пропорционалност – за да може да се постигне ясна е, съразмерност на изискванията на сигурно, за сигурност от една страна с обработката на личните данни и тяхната защита. Благодаря. Сега думата има господин Джерард Батън. Uh, Благодаря, господин председател. Тези доклади залагат правилата за събирането и обмяната на информация, при това най-лична, е, информация от най-личен характер. Би трябвало да се разгледат тези правила. Нищо не може да се направи, ако не се защитят интересите на тези нещастни а, лица. Ако, а, а, може да се събере информация за много лични неща, като сексуалните им предпочитания. И тази информация може да отиде в Албания, в Перу или в Руската федерация. Това не се прилага на базата на обективни правила. Субективните правните правила е да има още един атрибут на една полицейска държава, а именно нейната, поли, нейната полиция. Европол има имунитет за всичко, което са казали или направили при изпълнение на служебните си задължения. Такъв имунитет е, е чуждо понятие за английското право. А, например, това а, ние имаме европейската заповед за арест а, и за нас това е едно нарушение на личните ни свободи. Всеки докладчик а, трябва, а, беше казал, че тези предложения би трябвало да се отхвърлят а, до влизането на, Европ... на Лисабонския договор и мисля, че това трябва да бъде направено от комисията и съвета. Председателя, благодаря. Последният оратор е госп... следващия оратор е господин Мелцер. Господин председател, би <clears throat> било чудесно ако Европол ни помагаше да се справяме с контрабандистите, например, на хора, което се случва постоянно, или пък да се борим с организираната престъпност. По принцип идеята не е лоша да има сътрудничество между отделните правополагащи органи. Има обаче един въпрос, който виси над защитата на личните данни. И този въпрос не е разгледан в неговата цялостност. Надзорникът е, защита на данните ще отговаря по този въпрос, но някак си не е ясно какви са неговите правомощия. Дори националните служители или органи за защита на данните едва се оправят с е, работата си поради такава липса. Гражданските свободи и права биват урязвани и това е процес, който тече вече 10 години. Ако съветът иска набързичко да прокара това законодателство по отношение на финансовите преводи, например, или сделките в финансовата сфера, много добре знае, че го прави само защото по отношение, е, извинете, по силата на Лисабонския договор и по силата на съвместното вземане на решение, това няма да се получи. Не виждам защо през задната врата е посредством Интерпол да даваме отстъпки на САЩ. Благодаря, казва председателя на господин Молцер. Имаме още оратори в списъка. Господин Бозутил. Преди всичко искам да се обърна към заместник-председателя на Европейската комисия и да го поздравя и да му благодаря че той е, присъства тук и участва в разискванията по тази толкова важна тема. Надявам се, че двамата комисари, които ще е, го наследят, ще черпят вдъхновение от е, упоритата работа и всеотдайността на господин Баро. Позволете ми сега да премина към темата по същества, същество. Неодавна а, посетих а, националната ни структура, която отговаря за връзките с Европол и Шенгенското пространство. Там работят а, съвестни полицейски служители, които сътрудничат със свои колеги от други държави членки. Благодаря им за техния труд и след това посещение на място успях да се убедя колко важен орган е Европол и колко голяма е неговата роля за борбата с престъпността в днешния свят – в който свободата на движение е неотменен факт. Ние гласуваме против предложенията не защото имаме нещо против Европол, а защото искаме Европейският парламент да се произнесе по-отчетливо по Европол като силна и способна организация в борбата срещу престъпността. Благодаря, господин Позотил. Следващия оратор за минута и половина е Розария Крочета. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, във връзка с тази молба от страна на съвета да се приеме това решение за обмена на информация между Европол и е, държави партньори, искам да кажа следното. А, това предложение, ако бъде прието, ще бъде една абсурдна ситуация. Ще започнем една обмяна на информация между Европол и трети страни, без парламента да има възможност да одобри бил списък на тези трети страни. Ако погледнете предложението и как се урежда в него обмяната на личните данни, вие можете да видите, че ще се създаде една неограничена база данни на базата на то в тези решения и тези данни ще бъдат давани на трета страна а, и член 15 на това решение се казва, че в случай на а, в спешни случаи данни за расовата принадлежност, политическите становища, политическите а, пристрастия биха могли също така да бъдат обменени. Съветът не определя какво означава абсолютна нужда, какво означава racial origin, расов происход, какво означава раса, за да се включи този въпрос в такова решение. Има една раса, човешката раса. Също така парламента трябва да има време да разгледа това законодателно решение решение и мисля, че това решение може само да бъде отхвърлено преди 30 ноември. Благодаря господин Кручета. След това господин Алваро. Благодаря председателю. Напълно съм съгласен с господин Бозотил, що се отнася до всичко, което той каза за работата и постиженията на заместник-председателя на комисията, господин Баро. Това е човек, който не бе натоварен с леки задачи и не винаги вятъра духаше е по на посока за него, но смятам, че той се справи отлично. А сега по отношение на Европол. Мисля, че колегите изчерпаха темата. Това е естествена реакция на Европейския парламент и то дни преди влизането в сила на договора от Лисабон – за съжаление, трябва само да кажем, че изключително съжаляваме, че не може да ни удостои с великото си присъствие съвета, за да чуе какво имаме да кажем. Сега по отношение на доклада на Кирков за лабораториите за криминалистични анализи, които трябва да бъдат акредитирани. Трябва да се замислим за това, дали да не започнем от подробностите. Какви са тези данни, които се предават? От къде до къде? Ако има, например, ДНК данни, които са предадени по различен стандарт, то тогава няма сравнимост и то тогава повече злини може да довледе това, отколкото положителни резултати. Благодаря. Следващия оратор за минута и половина, господин Штрасе. Президент Паро. Господин заместник председател на комисията, много ви благодаря, че проявихте разбиране към позицията на парламента. Ние не отхвърляме инициативи е, за законодателство на съвета или на е, комисията. Напротив, ние искаме да се е, приеме сериозен текст в областта на борбата с престъпността в различните и форми. Трафик на хора, трафик на наркотици, изпиране на пари. Обменът на информация в всички тези въпроси има първостепенно значение и европейската мрежа, взаимодействието на полицейските служители са изключително важни. Нуждаем се от обмен на информация и данни Искаме е, по-тясно взаимодействие между полицейските служби на отделните държави членки, за да можем по-успешно да се борим с престъпността и престъпниците. Но ни е необходима яснота и ни е необходим такъв Европол, който ще отстоява основните права а, е, на а, е, гражданите С огромно мнозинство през есента приехме решението по SWIFT и аз мисля, че европейските ценности много добре бяха отразени в нашите преговори с Съединените щати. Същото трябва да направим и по тази тема. Благодаря, господин Штрасер. Следващият оратор е гос... госпожа Гьонц. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че съвета би искал да разработи по-нататък мрежата. Жалко, че банките е, предвидени за съвета са празни. Искам да кажа няколко думи по същество и по процедурата. Преди 10 години бе приета мрежата, обаче опита показа, че тя не е развила всичките си възможности. Една такава мрежа е необходима. Научните среди в гражданското общество, сътрудничество с всички ангажирани лица е нещо изключително важно сътрудничеството показва колко е ценна мрежата ролята на парламента се свежда до това, че ние бихме искали да се използват много повече възможности. Госпожа Викстром има думата сега. Благодаря. Не успяхме да спрем трафика на хора, който става пред очите ни. Мъже и жени се, проста... се продават като стоки на штант в държавите ни членки. Около половин милион жени биват купувани и продавани 2009 година в Европейския съюз. Трябва да говорим ясно за това. Трябва да изградим стратегии за изкореняване на тази практика. Има институции, която цел е борбата с организираната престъпност и трафика. Но по-настоящем като че ли е, те не се справят много добре. Сътрудничеството между държавите, членки, съвета, комисията, Европейския парламент трябва да бъде подобрено, за да може да имаме възможност веднъж за винаги да се справим с такъв тип сериозни правонарушения мафията, организираната престъпност и трафикът на хора. След няколко дни ще влезе в сила Лисабонския договор, но, но се надяваме и малко по-свободно да дишаме тогава, защото ще има възможност за по-голямо сътрудничество между институциите по отношение на сигурността на нашите граждани в цяла Европа. Надявам се скоро функциите на Европол да бъдат изчистени, както и взаимодействието между Европол и Евроюст. Надявам се тогава противодействието е, престъпността в Европа да достигне на силната си точка и да се справим с мафиите и престъпните синдикати. Нека да кажем, че през 2009 година трафика на хора някакси не ни отговаря на амбициите. Масови е перцбен. Благодаря, Бергит Сипел. Господин председател, колеги, днешният дебат и последващите не трябва да се разглеждат формално от политическа гледна точка. Много е важно да има хармонизирани норми, за да може съдебната власт и полицията да сътрудничат. Имаше обаче редица елементи, които не сме обсъдили все още. Въпросът днес е да видим дали правото на гражданите, прилагането на Лисабонския договор, сътрудничеството между комисията и парламента ще, ще правят наистина реално на практика. Жалко е, че държавите членки обаче е, използват други критерии. Договорът който често беше критикуван, може да бъде внимателно преразгледан от парламента, но само е, скоро беше подписано в споразумение с Съединените щати преди влизането на сила, на, в сила на Лисабонския договор. Е, това е един ангажимент за в бъдещето и за нас има много ограничени възможности за преразглеждане а, ние се опитахме да внесем нови предложения. А, така комисията и съвета пропускат възможността да изпратят ясен сигнал към гражданите по време на прилагането на Лисабонския договор в името на Европа на гражданите. Ние трябва да отхвърлим тези предложения, защото искаме да се организира широк обществен дебат и днес да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 come ci dicono anche i rapporti recenti e anche le frodi all'unione europea di cui ci ha parlato recentemente anche la corte dei conti. Минута и половина. Благодаря ви, господин председател. Като в сянка по Европол. Мога само да повторя казаното от преждеговорищите си. Европол трябва да събира данни и да, улес, да улеснява обмената на данни. По този начин ще се улесни сътрудничество между дър, държавите членки в борбата срещу организираната престъпност. Същевременно обаче ние трябва да настояваме да бъдат признати нашите правомощи. Комисията иска е, документите да бъдат приети на 30 ноември, без да чака прием, влизането в сила на 1 декември на договора в Лиссабон. Ние в никакъв случай няма да блокираме е, функционирането на Европол, но трябва да се признаят нашите правомощия, особено в такава важна дейност е, и такава важна област, като съвместното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 Смятам, че мрежата за борба с престъпност ще бъде изключително важна и ще става все по-важна, защото сътрудничеството може да бъде все по-ефективно. Но само, само сътрудничество не е достатъчно. Трябва да има и обща законова рамка, която да създаде разпоредби, и да даде възможност за сътрудничество между лабораториите, да създаде мрежа между високо квалифицираните специалисти в тези лаборатории в Европейския съюз. Все още нямаме съгласие за това какви да са е, стандартите по акредитации на подобни лаборатории. Именно тази празнота трябва да бъде запълнена. За това настоящата инициатива е крайно важна. Трябва ни е, задължителен законов инструмент за акредитиране на лабораториите по съдебна медицина. Искам да говоря малко повече за тях, но нека поне да кажа, че не бива да се раздухва важността на Европейския парламент, но за първ път се задава прецедент, когато представителите на съвета не ни изслушва. Благодаря. Сега стигаме до процедурата за спонтанни изказвания. Господин Засада, моля. Благодаря ви много, господин председател. Скъпи колеги, като юрист и като бивш служител в полицията бих искал да подчертая, Значимостта на рамковата резолюция на съвета за създаването и акредитирането на лабораториите. Това има за, за цел да, увели, да увеличи надежността на целия процес за събиране на а, данни и на доказателства. И следващия, моля, господин Земски. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Нашата позиция е, че ние се връщаме на тази тема, доколкото е, знам, т.е. ще се върнем след година и половина. И тогава ще се сблъскаме с същите проблеми. От една страна искаме да засилим поли... полицията и Европол, за да могат да действат ефективно, а от друга страна не бива да забравяме, че в момента решаваме неща в сферата на човешките права и много често се отнася и за класифицирани данни. И доколкото ще вършиме подобно нещо, ви напомням член 15 от решението на съвета относно изпълнителните разпоредби за отношенията на Европол с неговите партньори, включително за обмена на данни. Значи говорим за много е, поверителни данни, където се казва, че те могат да бъдат обменяни, ако е необходимо. Но питам, кой решава кога е необходимо? Това е много важно. Благодаря. Нямаме повече заявки за изказвания по процедурата на спонтанни изказвания, затова давам думата на комисаря Жак Баро да сподели своето мнение. Господин председател, задачата ми не е лека в отсъствието на съвета. Въпреки това бих искал да изброя някои от причините, които накараха комисията все пак да приеме представените текстове. Първо, по отношение на Европол. Трудно може да се прекрати трансформацията на Европол в агенция. Има и други текстове за Европол и разбира се, тогава парламента ще бъде също законовател. Трудно да се спре работата на Европол. И бих уточнил, че в момента Европол се ръководи от един а, много качествен англичанин. Би било жалко по един или друг начин да се прекрати работата на Европол. По отношение на другите два текста, трябва да се разбере, че акредитацията на лабораторието и другите два текста са по инициатива на съвета и на държавите членки. Вярно е, че е един вид напредък държавите членки да приемат идеята за акредитиране на лабораториите, което ще позволи да се разполага с надежни бази данни. Бих казал, че това е по-скоро положителен факт. Що се отнася до мрежата, може би тук е, бележките на парламента са най-оправдани. Става въпрос за превентивна дейност, трябва да се възложат нови мисии, да се разшири дейността на мрежата. Благодаря на господин Бусотил и господин Страсел, че много добре са разбрали, че аз много държа тясно да привлека парламента и всичко, което съм направил през последните пет години, се дължеше и на подкрепата на парламента. Вие много добре знаете, че много държа на намесата и консултацията с парламента. И за това бих казал, че според комисията е необходим пълен анализ за всеки случай по-отделно, за да видим дали е необходимо да се променят постиженията по третия стълб. Тук става въпрос за един преходен период, преминаване от междуправителствена към общностна структура. Аз се радвам, че нещата вървят натам. И искам да ви приобща към полицейското сътрудничество, което разбира се ще зачита правата на човешката личност, ще зачита ценностите на Европейския съюз. И смятам, че участието на парламента ще бъде благоприятно за прилагането на всички тези текстове, които ще ни позволят да укрепим полицейското сътрудничество, разбира се, пак ще повторя, съгласно ценностите на Европейския съюз и правата на гражданите. Но все пак трябва да знаем, че сме в преходен период. Много добре разбирам вашето желание да искате още от сега да е, участвате по-тясно в подготовката на тези текстове, но, пак повтарям, комисията счита, че при един пълен анализ на всеки случай по по-отделно ще бъдат преразгледани текстовете за третия стълб, там където а, съществуващите инструменти са му реално устаряли и трябва да бъдат допълнени или актуализирани, там ще се направят съответните предложения. Моите наследници ще формулират тези предложения и те ще позволят на парламента да подобри текстовете. Защото вече от този момент нататък той ще бъде съвместно с съвета с законодател. И в края на моя мандат пак казвам, че аз съм готов да отговоря на всички предложения на парламента. Ние си даваме отлично сметка, че ще има някои текстове, които ще имат съществено значение за полицейското и съдебното сътрудничество – и които ще позволят на парламента да изпълнява своите правомощия на съзаконодател. Също времено мисля, че ще разберете защо ви изброявам причините да искаме Европол да стане агенция, за да продължи работата си и също времено да бъде отчетен напредъка на държавите членки по отношение на акредитирането на лабораториите и създаването на превентивна мрежа. Разбирам позицията на парламента и ви уверявам, че доколкото ми е възможно през оставащите ми седмици, ще браня това огромно пространство на свобода и сигурност, което държавите членки трябва да изградат с помощта на парламент. Благодаря, господин Баро adok szót az előadóknak. Сега давам възможност да се изкажат докладчиците, така че за две минути господин Николсън. Благодаря. Смятам, че дебата беше много добър. Благодаря на всички, които изказаха мнението си, а благодаря и на председателството, че отсъстваха. Е, няколко коментара. Напълно съм съгласен с София Недвель. Абсолютно трябва да засилим Европол дългосрочно и да създадем възможност за сътрудничество. Трябва да видим е, само колко много проблеми имаме по границите си. Трафик с хора, международни престъпления и така нататък. Но, както е, се коментира тук, престъпниците могат да бъдат и много близо до нас. И именно за това трябва да мислим много, защото толкова често а, виждаме как а, извършителите на престъпления получават а, повече съчувствие, повече подкрепа, отколкото жертвите. Има не малко области, в които може да се докаже това. И по никой начин това не може да се приеме за приемливо. Ние Определено трябва да оказваме повече подкрепа на жертвите. И не може да се стига до случаи, в които извършителите на престъпленията да се поставят на равна нога с жертвите. Но за момента сътрудничеството се намира в някаква област на почти абсурдни е, решения. Е, сътрудничеството между полицейските служби на Северна Ирландия е, заедно с е, служби на Великобритания успяха успяха да заловят милиони контрабандни пратка цигари. И не можем да си представим, че нещо подобно можеше да се случи, ако нямаше сътрудничество. И не само срещу, между тези власти, а си, от, по целия път от Азия. Така че безспорно ние трябва да търсим сътрудничество и то там, където най-много изискват нашите интереси. Благодаря, господин Никол. С... Благодаря ви, господин председател. Преди да се изкажа, също бих искала да благодаря на комисаря Баро. Мога само да кажа, че вие поставихте много високо летвата за вашия приемник. Няма да навлизам по същество във въпроса, ние ще го обсъждаме по-късно, но искам да, да изясна нещо. Чух от, така, от, от празния е, стол тук. Съвета бърза, защото не искаме да пречим на Европол да работи, искаме Европол да се превърне в агенция на 1 януари. Но съвета наистина ли се интересуват е, мнението на парламента, ако е така, трябваше да бъдат тук, трябваше да почнат процедурата много по-рано, отколкото през юли. Щяха да, ние щяхме да поемеме нашата отговорност да работиме бързо. Ние винаги сме е, винаги сме го правили и това е в духа на Лисабонския договор искаме само един месец повече. но съвета не иска да ни даде този месец. И факта, че съветът отсъства днес, само доказва, че те не се интересуват от мнението на парламента и не искат Европейския парламент да участва в вземането на решение. Е, съжалявам от всичко това, защото е, остават 7 дни и 30 часа сама но ще трябва да работиме заедно. Не, не става дума само за не, ста, не става дума за нас, депутатите, не става дума за Европейския парламент, не става дума за националните парламенти, става дума за отчетност пред нашите съграждани, става дума за едно много важно решение трансфер на лични данни и на поверителни документи. Става дума за поверителни данни и поверителна информация, касаеща нашите съграждани. Така че съвета е отчетен пред гражданите, не толкова пред нас. И още нещо. Предвид, че съвета реши набързо да приеме целият пакет и, и същевременно а, обещават, че решенията ще се преразгледат колкото се може по-бързо, най-късно до 6 месеца и че парламента ще участва в процеса на вземане на решение, само тогава и пред... ще бъдем наистина отчетни пред нашите съграждани. Благодаря сега господин Албрехт. Бих искала да благодаря на комисията за свършената работа по отношение на Европол и да добавя, че е, е, е важно процеса на трансформация да не се прекратява, но важното е отношението между държавите и граждането. Това е много чувствителна тема, по която трябва да дискутираме в парламента. Това е тема, която в една демокрация трябва да се обсъжда именно в парламента. И както каза госпожа Ентвелт, много е важно съвета да е тук. Жалко е, че в момента той отсъства да не, и не чува нашите критики, които са основно средство, основен инструмент в една демокрация. Надявам се, че правителствата най-сетне ще се вслушат в критиките на Европейския парламент в областта на сигурността. Ние се нуждаем от парламентарен дебат по правата на гражданите от една страна и от друга страна за ефикасността на мерките за сигурност. Дебат, в който Европейския парламент и националните парламенти ще участват по-активно. Благодаря на докладчиците. Ние заедно с тях успяхме да отправим сигнал и мисля, че нашето послание ще бъде чуто от съвет. Е, Следващия оратор Диас Демера Консиято. Благодаря ви, господин председател. Аз уважавам Европол, неговите дейности, подкрепям а, това звено и се надявам, че в най-скоро време ще може да бъде снабдено с необходимия инструментариум и личен състав, за да изпълни а, функциите си. Какво е Европейското бюро за Европол. Минаваме от Минаваме към едно звено, което ще бъде е, общностно звено. Но какво, господин председател, ние като парламент не можем да разбереме защо толкова се бърза защото по, по този начин се ограничава парла, ролята на Европейския парламент, който не е в състояние да упражнява контрола и надзора, който трябва да упражнява. Съжалявам, че няма пред, представител на съвета, за да ни отговори утре, когато гласуваме тези доклади, ще отправиме декларация и ще поискаме от съвета наистина да поеме ангажимента, да преразгледа пакета и да предложи нови решения най-късно до 6 месеца. Господин председател, е, ние от една страна критикуваме, от от друга страна, като че ли е, умалуважаваме нашите критики, тъй като за час и половина успяхме да обсъдиме 6 доклада, а това е една много важна тема от огромно значение за нашите съграждани. В крайна сметка не можахме да навлеземе в същността на проблема, тъй като не разполагаме с необходимото време. 6 доклада се разгледаха набързо. Така че, господин председател, надявам се, че в бъдеще ще разполагаме с необходимото време, за да, да задълбочиме дебата и да зададеме необходимите въпроси на съвета. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващия господин Алфан. Благодаря, искам да благодаря на всички колеги, които участваха в дебата, също и на комисар Баро. Той действително възприем всички наши е, загриж... Е, обезпокойства. Ние, разбира се, не искам да кажем не на съвета. Е, напълно ни е ясно какво се случва с Лисабонския договор и че ролята на парламента ще бъде ключова. Но аз лично е, предложих на съвета незабавно след влизането в сила на Лисабонския договор да даде едно предложение, което да е дори по-амбициозно. Но изобщо не сме стигнали до там. Така че крайно е важно в момента да станем и да кажем все пак не, защото парламента има право по толкова важен въпрос да се изказва в процедура на съвместно взимане на решения. Също така подкрепям докладчика господин Николсън, който говори за жертвите, които по някакъв начин се оказват в ролята на преследване. Често се получава това. Европейския съюз напоследък отделя огромно внимание върху темата за борба на тероризма, но като че ли няма желание да се бори с организираната престъпност, която е екстремния случай на престъпността въобще трябва да има много по- голям натиск към мафията, към организираната престъпност. Помните какво думите на съдия Фалкони, който бе убит от мафията. И е, искам отново да кажа, за съжаление, прекалено често сме свидетели на това объркване на ролята на извършителя и жертвата – и е, примерно италианското правителство, те имат тези проблеми, но на различни нива е, се, жертвите ще се третират различно. Жертвите на тероризма по един начин, жертвите на мафията по друг. И това е вид дискриминация, която не може да продължава, защото ако Европа иска да формулира своите политики по един е, законов начин, това разделение не може да съществува. Благодаря с това. Приключваме дебата. И аз също искам да се присъединя към всички, които поздравиха господин Жак Баро за изключително важната работа, която свърши. Гласуването по този е, блок текстове ще се е състои утре. Сега преминаваме към